дискусия. На... Гласуваме утре. Следващата точка от дневния ред с едноминутни изказвания по член 163 от правилника за дейността. Е, искам да ви напомня, че имате право на едноминутно изказване. Придържайте се към времето. Госпожа Бобшор е първа изказваща се. Госпожо председател, уважаеми колеги. Аз съм е, заместник председател на Комисията по въпросите на културата. Искам да кажа, че през февруари Американската академи, филмова академика присъди Оскарите. След толкова много години ние, угарците, бяхме много а, развълнувани от тази церемония, защото награда получи за чуждестранен филм а, Синът на Саул. А, това е награда не само за Унгария, но също така и за Европа. Филмът също така получи награда на Златните глобуси, беше отбелязан в Кан, а също така беше отбелязан като филм, който показва независимост на духа. Преди този филм имаше и няколко други успехи на унгарското филмопроизводство, но много важно е да подкрепяме европейските творци за да може да има още и повече успехи на европейската филмова промишленост, такива каквито този унгарски успех. Благодаря. Госпожа Капесо Рис. Благодаря, госпожо председател. Хепатит С е една мълчалива болест, мълчалив убиец, който засяга на 40 милион, 14 милиона европейци. Ние познаваме само около 25% от случаите. Останалите са неизвестни. С различни типове пренасене и с тежки последици тази болест може да доведе до цироза на черния дроб и до рак. Тази болест изисква да подсилим действията си за борба с нея. Явно има едно ново лекарство, което може да се окаже ефикасно в почти 97% от случаите. Но това лекарство гълта 18% от испанския бюджет на този етап. Моля, испанския бюджет за здравеопазването. Моля ви да се намесите като Европейска комисия в развитието на това лекарство в името на Европа. Госпожо председател, дами и господа, в е, Европейския парламент неколкократно ще говорим в следващите седмици за прословутия скандал с Volkswagen. Беше създадена и специална комисия. Така, целият скандал с Volkswagen е много по-сложен, отколкото изглежда е, защото е, разпоредбата е, за чист транспорт, е, който накара американските власти да се спрат на скандала. Бяха направени е, тестове и се видя, че Citroen, Opel и Fiat също извършват е, измами, като Opel и Fiat принадлежат на американски групировки. Искам да привлека вниманието ви върху един факт, за да стане ясно, че става дума за нещо съвсем различно, а не просто неправилно функциониране на автомобилна групировка. Това е економическа война от американци срещу европейци. Госпожа Харкин, получих писмо от един учител в първоначалното училище. Беженците се държат в лагери без необходимите условия. Абсолютно шокирана беше тази жена от това, че липсват най-елементарни условия. И се обърна към ирландските членове на Европейския парламент за помощ. Мисля, че ще можем да дадем малко надежда, да намерим някакви решения. За сега за сега обаче това не се вижда. Разочарована съм. До края на този месец ще има 130 хиляди души бежанци в Гърция. Само с общи усилия може да се реши този проблем. Ако не се намерят подобни решения, макар и трудни, това ще бъде беда не само за мигрантите, но и за целия Европейски съюз. Сега Родригес. Благодаря, госпожо председател. Земеделският и риболовен сектор страдат от ОСП и от е, обща политика по риболова. Продуктите, идващи от трети държави и с лошо казани етикети, с всякакви неспазвания на правилата, те всъщност засягат нашите продукти и подкопават пазарните цени. Съответно, това води до дълга криза, засягаща целият земеделски и риболовен сектор. Европейския съюз трябва да отреагира и да промени тези две политики. Това с цел опазване на съществуването и поминъка на нашите, нашите граждани, защото а, няма да има бъдеще за Европейския съюз. Благодаря сега Маркъл Хол. Hoy, una vez más, reunión Unión Europea-Turquía sobre refugiados. В момента има среща на високо равнище между Европейския съюз и Турция но не се взимат под внимание много обстоятелства, свързани с настоящото положение в Турция. И ако нещата продължават така, ние не можем да подкрепим споразумение. Е, може ли Европейския съюз е, да е, си затваря очите пред това, което става в югоизточната част на Турция, в Диарбекир? Знае ли Европейския съюз какво става в е, затворите? тези, които правят гладна стачка, журналистите, беженците, които загиват по плажовете на остров Лесбус. Европейския съюз се плаща на полицейска държава като Турция, за да наблюдава нейните граници и наказва държава членка, е, която трябва да служи е, като е, затвор тук най-голямата жертва е Европейския съюз. Искам да подигна един въпрос, подигнат от моите избиратели. Става дума за новият мост за прекосяване, прекосяване на темза в Тарок. Ще се увеличи замърсяването, ще се увеличи трафикът, ще лиши мнозина от техните домове. Ние ще се с всички сили срещу това ново предложение. Тарък не е само моят избирателен район, това е мой дом. И ние заедно ще се борим срещу този нов мост с всички сили. Благодаря, госпожа Билда. Благодаря, госпожа председател. 800. Ето толкова а, кита биват убивани всяка година в, на Фарорските острови и това минава напълно незабележа, незабелязано. Много повече китове умират ме от мес... спрямо от това, което може да се употреби от местното население. Освен това, месото им е, представлява риск за употреба от хората, защото вътре има а, тежки химикали. Дори и Ферорските острови да са автономни а, спрямо законодателство на Дани, въпреки че зачитам традиционния начин на живот, мисля, че трябва това да спре, да се преговаря с властите там и е също Дания да направи всичко възможно да спре този риск за общественото здраве и тази ужасна практика. За един народ се съди по начина по който се отнася към животните, казваше Ганди. Трябва да спрем това избиване, е, което минава в мълчание. Благодаря. А сега господин Матов. Благодаря, госпожо председател. Е, е, преди няколко дни е, почина млад човек в Каракас. Трагедия. Трагедия, която свидетелства за трудното положение в Венецуела. Липсват основни лекарствени средства. Там има същинска хуманитарна криза. Ние не можем да стоим с кръстени ръце. Трябва да реагираме. Десетки са затворени, има много политически затворници, известни или по-малко известни личности продължават да лежат в затвора. Това обаче са същински политически затворници, това е истински позор тук има депутати, които не са запознати с тези факти. Примерно, господин Инял Лутел не са известни връзките му с държавата. Трябва да се борим срещу терористите. Господин Пекула има думата. Благодаря, госпожо председател. През последните а, а, 100 години е, многократно се е увеличило а, е, увеличил, са се увеличили отпадъците в резултат на а, е, човешката дейност. А, тези отпадъци и тези намърсители не признават граници. И за това се говоря каква е нашият опит в Харватия. Огромни количества отпадъци биват стигат до нашите брегове, а те са, идват от други страни. А, такова е положението и в село Тръстеник. А, всичко това има социално-економическо въздействие, защото а, чистотата на нашите брегове има голямо значение за туризма. А, вреди също така това замърсяване на риболова. Необходимо е, е да си поставяме общи цели, които да постигнем до 2020 година. Госпожа Словецка, благодаря. Всичките европейски институции да казват, че трябва да има ясни регламенти, ясни правила. много от настоящите такива всъщност пъват ефективната работа на различните институции. И това пречи на европейската економика. Много е важно да се преразгледат директивите за командированите работници. Европейската комисия като че ли забравя факта, че директивата за прилагането 2014 вече беше приета. И много други поискаха Европейската комисия да не предлага ново законодателство в това отношение, а по-скоро да се спре на а, контрола върху това как се спазват директивите. Благодаря. Госпожа Грапини doamnă președintă doamnă comisar stimați colegi Благодаря, госпожо председател, е, господин комисар, скъпи колеги. Е, глобализацията не трябва да остане просто девиз. Достъпа на малките средни предприятия до пазар в трети страни трябва да бъде гарантирано. 90% от световния растеж ще идва извън Европейски съюз, според експертите. Малките и средни предприятия ще създадат 60% от този економически ръст. Ето защо Европейската комисия е длъжна да създаде процес, е, чрез който да подкрепи малките и средни предприятия в техните международни дейности. В момента се водят е, преговори с Съединените щати и с Китай. Трябва да се вземат предвид възможностите за малките и средни предприятия на тези пазари трябва да се окаже помощ на малките средни предприятия при интернационализирането на дейността им възоснова на лоялна е, конкуренция на външните пазари. В противен случай е, малките средни предприятия много трудно ще могат да работят на външни пазари извън европейския пазар. Господин Кели има думата. Днес ще говоря за сигурността на доставките от газ. И е, трябва да се вземат е, разумни практически мерки, за да се осигури е, непрекъснатостта на доставките от газ. Необходимо е и все повече да се използват възобновими енергоисточници. сега развитието на все повечето използване на втечнен природен газ, не само в САЩ, но и в Австралия и другаде, налага изграждане на терминали за втечнен природен газ и в Европа. Всичко това ще помогне за използване на газът, който може да бъде внасян от САЩ и който се, може да се транспортира до Европа. Надявам се, че това ще бъде направено и ще бъдат разработени и създадени такива терминали в Европа. Благодаря. Госпожа Мурат. Искам да привлека вниманието към ужасната хуманитарна ситуация на беженците, които живеят в ужасни условия в различни лагери край Европейския съюз и по нашите граници. Тези а, бежанци в някои от лагерите бяха пострадали от наводненията на палатките им и това е нарушение на основните стандарти за човешки права и за достоинства. Жени и деца в тези лагери страдат от липса на санитарни условия, на здравеопазване, на образование. Ако ние не им помогнем, безкруполни трафиканти ще се погрижат в кавички за тях. И това, което виждаме е същинска трагедия. Тези, които бягат от идил в Сирия и които а, рискуват живота си, заради една криза, сега тук се сблъскват с провала на европейците. И искаме комисията да направи нещо, да отиде и да говори с бежанците, така както аз отидах на място и говорих. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. В настоящата економическа обстановка европейските националните институции трябва да работят ефективно и координирано. Аз Имам предвид е, закрилата на производителите на овче месо, защото има дефицит от 300 000 тона от е, е, овче месо в Европейския съюз. А този отрасъл се развива международно, а глобалният дефицит ще бъде 20%. Тоест трябва да развиваме амбициозна политика за увеличение на конкурентоспособността на производството производството е, на овче месо. Особено в страни, където има недостиг, е, като Румъния. Румъния има най-големия потенциал за економически ръст в Европейския съюз. Приканвам Европейската комисия последователно да подкрепя всички страни, включително и Румъния, е, за да се подобрят възможностите им за развитие. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Сторп. E Благодаря. А, както виждаме, полагат се усилия за затваряне на Балканският път за бежанците. А, Турция не интересува от това, защото ако Балканският път бъде затворен, тогава Турция няма да може да шантажира Европейския съюз. И е, разбира се, а, ако не сме внимателни, Турция ще започне да, направи, да прави каквото си иска. Знаеме за преследванията на кюрдите, на журналистите в Турция, на опозиционните дейци. Затова в никакъв случай не трябва да разчитаме на Турция за решаване на тази криза. Господин Виагас, благодаря. Този нестабилен пазар с нестабилни цени на земеделската продукция заплашва сълскостопанската дейност – И това надскача всички економически измерения. Знаете, че много от селскостопанските предприятия вече обявиха банкрут и имат нужда от спешна помощ. Имаме нужда от ясни закони за е, земеделския пазар. Имаме нужда от гарантирани цени. Напоследък виждаме само лъжливи обещания към земеделските стопани и финансови инструменти, които всъщност не им позволяват да избегнат риска, на който са изложени. Само обществено управление на търсенето може да позволи на малките семейни стопанства да оцеляват и да зачитат околната среда. Hvala lepa za besedo veseli me da so statistični kazalci v poročilu. Благодаря ви за думата. Радвам се, че статистическите данни за моята страна са толкова благоприятни. За съжаление, гражданите не си дават сметка за тези статистически подобрения. Тоест, статистиките не отразяват ситуацията. Е, трябва да се извърши пенсионна реформа, здравната система трябва да се реформира, е, средната класа трябва да бъде облегчена в правосъдието, в държавната система трябва да се извърши дълбока реформа. Беше направена реформа, но тя е недостатъчна. Ние искахме да се увеличи е, капитала на банките, но банките не работят достатъчно добре. Така че кризата с беженците не трябва да бъде извинение за е, това спиране на реформите. Не трябва да се оправдаваме с кризата, за да не се реформира страната ми, за която се безпокоя, признавам. Благодаря, госпожо председател. А какви са плюсовете и минусите за британските фермери от членството в Европейския съюз. А съгласно една консултантска фирма, само 10% от най-ефективните ферми в, в, Великобритания ще оцелеят, ако няма а, субсидиите на ВРС. А, това ще стане, а, какво ще стане, ако гласуваме да напуснем Европейския съюз? Ще бъдат намалени субсидиите а, за а, фермерите в Великобритания. Тоест, напускането на Европейския съюз ще бъде скок в тъмното. Европейския съюз обаче не е само общата селско-стопанска политика. Нашите фермери също така се радват на свободното движение на работната ръка и е, свободния достъп до пазара. Две трети от техният износ отива в Европейския съюз. Ако напуснем Европейския съюз, се намалят приходите им между 11 и 48%. Фермерите трябва да гласуват за оставането на Великобритания в Европейския съюз. Сега господин Мариас. Госпожо председател, кризата с бежанците в Гърция взема застрашителни размери. Бежанците, които са без никакви изгледи е, да отидат някъде са над 40 е, хиляди. И още първа ще идват. Турция оставя трафикантите да прекарват бежанците през е, островите в Егейско море. А локализацията, а прехвърлянето им към други страни а, е, си остана само на хартия, въпреки взетите решения. Единственото решение за гръцкия народ е да разчита на собствените си сили, защото е бил изоставен от Европа. Трябва Европа да престане да привлича бежанците, защото Гърция дава документи на тези бежанци, документи от шенгенски тип, те им позволяват да стигнат до Германия трябва също да се окаже натиски върху съседните държави, те да отворят границите си за минаването на беженците. Тези граници бяха затворени незаконно, така както го казва Банки Мун. Благодаря. Господин Шогор, а, а, виждам, че има лица, които са избрани в Европейския парламент, които смятат, че няма национални мълцинства всъщност, когато говорят за права на мълцинствата, те нападат държава членка. И тук има лица, които изповядват такива идеи, които не са далече от екстремистски идеи. Член втори от Договор за функциониране на Европейския съюз набляга на правата на националните малцинства, но е, някои държави членки е, не, не го спазват. Комисията трябва да наблюдава дали се съблюдават правата на младсинствата, защото това е заплаха срещу демокрацията. Ние не трябва да се позволяваме да се страхуваме да говорим по определени въпроси. Благодаря. Европа трябва да внимава, защото историята се повтаря. Защото някои, които са получили правата си по демократичен път, се опитват да ги използват недемократично. И в политическия хаос подобни лидери преуспяват. Например, министър-председателят на Унгария гордо заявява, кога връщайки се от дома, как, каква е неговата позиция. Megakadályozták, hogy az ellenzék politikaiként и наред с това той блокира и исканията на гражданите за референдум. Господин Арнот, след дебата през януари за британските граждани, затворени в Индия, имаше едно искане, което, не беше, което беше отхвърлено тук. И а, мисля, че трябва компанията да а, бъде обвинена за това, че тези хора, които са нейни служители, а, са били затворени там. Това са високо квалифицирани хора, с, с които са вършили важна работа и които в крайна сметка са били задържани там. Имам документи, които могат да ви покажа. А, и само мога да уважа а, борбата на индийското правителство срещу незаконната търговия с оръжие, но в този случай това са само пионки. И призовавам Индия да освободи веднага тези хора. Благодаря, господин Задовски. Дякую, пани председайци. Важена пани комисар... Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, положението на границата между Македония и Гърция е, става нетърпимо. И е, това не очудва никой, защото е, до момента Гърция не е предприела е, реална е, проверка на статута на пристигащите. Така трябва да бъде, но действителността е различна. Ето защо хиляди в момента са се струпали на границата между Гърция и Македония Македония е една от транзитните страни към Европейския съюз. Ние трябва да престанем да се правим, че не виждаме какво става. Границите не са управлявани както трябва и опасни индивиди могат да проникнат на територията на Европейския съюз. Ние трябва да спрем този поток и искам да благодаря на всички, които участват в тази дискусия на този час. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Може би единственият шанс за по-добър живот в много общности в моята страна е Европейската комисия да се запознае с реалността на място и проблемите на тези общности. Трябва да поискаме общо от румънското правителство да вземе спешни мерки, за да подобри достъпа на общностите в селските райони до европейските фондове. А, трябва да им се помогне да подават молбите за подобни фондове. Всички кметове и местни съвети трябва да насочат усилията си за по-успешно кандидатстване за тези фондове. Не може да прехосаме още една година, не можем да продължим да губим европейски пари. Трябва колкото може по-бързо да улесним достъпа до тези средства. Благодаря и най-добри пожелания за всички за празника на жената. Благодаря ви, госпожа Капел. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, в Европейският съюз тежката индустрия страда от липсата на енергетика и на енергия, както и на лошите решения. Ние няма да променим ситуацията, особено ако съпоставим разходите за тежката индустрия в Съединените щати. САЩ успяха да облегчат много предприятията в този сектор по най-различен начин. Нашата ситуация тук се осложнява, особено като се има предвид настоящата роля на Китай. Антидъмпинговите мерки бяха изисквани от, държ... от САЩ срещу Китай. А, подобни мерки от Европейския съюз са, са много по-малобройни. Това означава, че този бранш ще загуби 50% от капацитета си. Благодаря. А сега госпожа Сакорава. Η αρχηγή των 28 μελών της Ευρώπης των 500. Европейския съюз има 28 члена. Евро... В настоящия си вид Европейския съюз не може да не се съобразява с общите битки, общата отговорност, общите ангажименти. Невероятно е, е като гледам какви дискусии се водят в Европейския парламент предвид проблемите с беженците. Е, взимат се едностранни решения възоснова на късогледи доводи за национално потребление. Е, но общите ангажименти не се изпълняват е, и решенията си остават само на книга. Мислите ли, че Гърция може да поеме цялата отговорност на Европейския съюз във връзка с, с, с бежанците? Е, единственото решение е бежанците бъдат прияти във всички страни на Европейския съюз. Благодаря ви. la chasse aux lièvres avec des galgos une tradition ancestrale en espagne qui conduit euh, за кучета тогава това е традиция в Испания, която е много неприемлива. Хиляди, хиляди ловци малтретират животните. Всяка година тези кучета са, биват ампутирани, изкормвани, бити и така нататък. Това, тези, които не са, не са убити, след това наместо да бъдат дадени за приемане от някого, те биват убивани. Нашите, значи, това противоречи на всички европейски закони за хуманното отношение към животните. Това, тази жестокост към животните не може да бъде повече търпяна. Трябва да се обърне внимание и на младите за положението на този кучета Галгус, а също така да се направи нещо за, за тяхната защита. А... Корвин Мике. Господин Корвин Мике. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко месеца Бях тук в тази зала и видях, че господин Шулц всъщност е едва ли не отговорен за успеха на Националния фронт във Франция. Мога да ви кажа, че вчера министра на правосъдието на Обединеното кралство каза, че Европейския съюз е отговорен за национализма в Европа. Вярно е. Ако ако са ви учили добре в училище, със сигурност ще знаете, че всяка реакция, всяко действие предизвика контрадействие. И ето точно това става. Смятам, че Европейския съюз трябва да бъде унищожен. Благодаря. С това приключваме едноминутните изказвания господин Джан Лука Бурнано, член на парламента, представи искане, е, искане за защита на имунитета му в, в, в е, едно разследване на съда на, от съда на